Добър ден на всички. Добре дошли и на носителите на петиции. Много се радвам да ви видя. Надявам се, че ще проявите е, търпение, за да минем и през някои формални процедури, с които работим. Първо да одобрим протокола от 11 юли Получили сте протокола. Можем ли да приемем, че е прият? Добре. Нямам съобщения. За момента няма искания за точка разни. но има какво да коментираме от заседанието на координаторите. Някои петиции ще бъдат включени в следващото заседание, ако комисията излезе е, с отговор. Петицията за изчезналите или откраднати е, малки деца в Испания решихме да поканим представители е, на организациите, които се занимават с тематиката и е, също и е, някой от Обединеното кралство. Също през ноември ще поканим и Европейския омбудсман Емили Орайли. Дискутирахме работата ни за следващите месеци, докато приключи мандата изготвяме сега списък с приоритетни теми, с които да се занимаем от януари до април. Координаторите ще дадат приоритетите преди 8 октомври и съответно сроковете – годишния доклад на омбудсмана също ще искаме да изслушаме представенето му през декември. Препоръките бяха приети в вида, който бяхме препоръчали, с изключение на петиция 0387, която ще продължи. По точка Б ще получите писмени уведомления. Обсъдихме въпроса за мисиите и изслушванията. Ще вземем решение през октомври. Също така решихме, че мисията до Валедора на 17 и 18 декември ще се състои и с удоволствие съобщаваме, че лично координатора на НП Петър Яр ще участва. Той потвърди своето участие. Също обсъдихме въпроса за преговорите с Комисията за регламента за Европейската гражданска инициатива и също заменянето на докладчика с господин Преда. Интер, междуинституционалната среща, обсъдихме програмата. Петиция 48 по замърсяването на въздуха в Валенция решихме да остане открита и да изпратим писмо на испанските власти. Това е, беше тематиката на срещата на координаторите. Сега имаме да гласуваме за така наречената немска служба за младеща при между, трансгранични семейни спорове. Има резолюция, през юни бе решено да бъде направена тя. Вече разполагате с проектотекста текста Можете да подавате изменения. Координаторите решиха да предоставят текста само на английски, за да можем да действаме по-бързо. Това означава, че всички изменения също трябва да бъдат подадени само на английски. Надявам се, че ще осъществите сътрудничество, така че да постигнем възможно най-скоро един единодуши и да изпратим съответното послание в пленарна зала. В комисия ще гласуваме на 9 октомври. Крайният срок за измененията е 28 септември, петък. Тоест малко повече време имате. Два дни от първоначалния план. Това е. И сега нека да гласуваме. What we actually are voting on, hi Roberta. <laughs> What we are voting on is... Uh... Какво гласуваме, питате? Е, гласуваме дали сме за текста или против. Кой е за? Социалистите и демократите? Зелените? Зелените? Не мисля, че има нужда да гласуваме електронно. Против кое? Въздържали се? ЕНП, добре. Значи всички сме за текста. Изменения, както казах, можете да поудавате колкото искате до 28 септември, т.е. следващия. Е, сега петък. Иска ли някой да се изкаже? Вержини. Благодаря, госпожо председател. Само е, като ставаше дума за срока, дали ще е възможно да отложим с няколко дни е, датата за внасяне на изменението 1 октомври и да може чрез е, Струва ми се, че е добре, защото това е една резолюция, която е изключително важна за нашата комисия и за вносителите на петициите. Става дума за 300 петиции, които са много важни и правно, и на практика. И искам да припомня, че трябва да спазваме и нали, става дума за спазване правата на децата. Това е една тема, която е много важна и трябва да имаме възможност да изготвим една резолюция, която да бъде колкото може по-завършена. Ако отложим още срока, вече го отложих с няколко дни, мога да дам още време, но няма да влезем в пленарна зала. Така че вие решавате, нямам нищо против. Ако искате да отложим седмица, две седмици, един месец, ще влезе в... Информацията, която имах е, че това тази разлика във времето, 1 октомври всъщност, е, ще позволи да спазваме същия срок за преданата, ако има възможност да се внесат а, така изменения. Става дума за два дни повече. Така директно ще може да внесем онлайн тези а, изменения. Искахте два дни отлагане. Ако искате повече, не знам секретарята какво смята. Ето какво следва. 9 октомври е запланувано гласуването в комисията, но ако има много изменения и ако вашето мнение е, че трябва да се преместят датите, секретарята би могъл да предприеме нещо. Най-вероятно в пленарна зала ще влезе през декември, но ако декемврийската сесия е пълна, така да се каже, ще бъде трудно да се намери място през декември. Добре, да запазим 28, но поне измененията да ги направим по интернет. Така това ще позволи. Може да използваме този инструмент. Това ще ни позволи по-лесно да работим. Още повече, ако запазим 28 като срок. Okay, let's do the follow- Добре, нека да направим следното. 1 октомври, 12 часа. Имате целия преди обед. Основно е да внесем а, измененията по ITM, по интернет. Тогава може да запазим дата 28. Okay, go ahead. Добре. Да. 3 часа 1 октомври. 15 часа. Да, основното искане по интернет да го направим. Нека да запазим дата 28 но това е нашата практика. 15 часа. Посибилите Не става дума за деня, но въпрос е да използваме електронния инструмент за, за внасяне на изменението. Това беше въпросът ми. Секретариатът ще се опита да прокара едно такова решение. Да. Устния въпрос, въпрос с искане за остен отговор до комисията. Става дума за същото. Тоест, за комисията вече гласувахме, за съвета сега. Същото мнозинство. Кой е против? Е НП или не? Кой се въздържа? Е НП се въздържа. Същото мнозинство за е, въпроса с искане за устен отговор до съвета. И така, сега вече гласувахме текста по отношение на двете е, институции. Въпрос с искане за устен отговор до съвета и комисията. The next item. Следващата точка. Резолюцията сега е, гласувахме по въпроса с искане за устен отговор относно ролята на Югентамт, а сега вече резолюцията по същата тема. Питам се, ще има ли е, заинтересовани сред вас, които да вземат думата? Елеонора? Грация, президент. Благодаря, госпожо. Е, изказвам се по резолюцията, проекта за резолюция, която комисия, тази комисия осъществява, защото смятам, че този текст трябва задължително бъде интегриран, защото е много важно да се представи колкото може по-изчерпателно всичките критики, които правната система, уникална правна система, като немската всъщност, в европейската панорама по отношение на правото, семейното право, действа и това е един въпрос изключително спорен, който си заслужава да бъде разгледан по-подробно, защото продължават проблемите да се задълбочават, проблемите, които са представени в е, петициите от е, много вносители, между които е, които са внесени от родители, които не са немци, които представят ужасни ситуации, много тежко дискриминация, от които са страдали следствие процедурите и практиките, които са приети от немските компетентни власти. Юген Данте, например, много семейни спорове имат а, такива трансгранични а, последствия и, върху, и последствия върху млади деца. И за да се запази, запазят правата на тези деца, но също а, се застрашават всъщност и правата и, става дума за дискриминация, за правото пред съда и а, трябва да се прибягва до мнението на независим а, а, съдия. Освен това, повече от 10 години вече имаше много такива разследвания относно немското право в областта на семейството, проведени от тази парламентарна комисия, изобщо от парламента и всичките искания, които бяха внесени, пред немските власти, но също и пред съвета и Европейската комисия, си останаха без резултат. Също и препоръките, които бяха направени на работна група, която беше създадена от тази комисия, през май 2017 година изготви един подробен документ с поредица препоръки. Независимо от честите така, обращения към властите, немските власти ни поставят в една парадоксална ситуация, при която няма дори статистика, данни, конкретни факти за най-вече за съдебните решения когато става дума за един родител, който не е немец. И също имаме и а, информация по случаите, при които съдята не се съобразява с а, а, нашите препоръки. Така че недопустимо, то недопустим, то е формален подход, който комисията продължава да поддържа по този въпрос и отрича приемането на провеждането на една подробна, едно подробно разследване на тази ситуация. И от наша гледна точка е много важно обаче да се провери този въпрос. Накратко имаше изменения по резолюцията, по и тези, които работим. Ние сме изправени пред поведението на ирските власти, които гласуват криминализирането на реши... някои решения. Признаването на отговорността на немския родител и запазването на правата на малолетния на немска територия. В този случай ние разкриваме някои а, случаи на, на бягство, на отличане деца, на насилие. И на основата на тези проучвания измененията, които ще внеса в този текст, в тази посока. Thank you very much, Virginie. Благодаря, госпожо председател. Тази резолюция е изключително важна, защото все пак става дума за един голям брой петиции, които всичките се касаят същия проблем. Има повече от 300 петиции по този въпрос, което показва значимостта на този проблем, който е както правен, така и чисто свързан с житейските проблеми. Те описват тези петиции, описват е, ужасни ситуации, при които децата са откъснати от родителите и от единия родител. Това са ситуации, които винаги са много трудни за всички. Но този проблем всъщност се засилва и от това, и от правени съдебен проблем. Е, е, това е механика, механизъм такъв, че Киндамт в Германия дискриминират систематично не германския родител и този, който не живее в Германия. И това много често се прави. Имаме много петиции, които казват, че немските власти не признават съдебните решения в други държави членки. И парламента вече е работил тази практика да, да, да, да бъде прекратена, за да се запазят правата на децата. Нашата комисия е организирала анкетни посещения, приела е резолюция, препоръки, работна група много месеци работи по този въпрос и независимо от усилията на парламента, почти нищо не е направено, за да се спази правото и по-специално да се спази регламента Брюксел 2А, който е част от нашето право. Така че задължително в случаите на разделяне на такива семейства, всичките членове на този регламент за определене на местопребиването на детето, да се вземе под внимание, както трябва да се спазва членове 15 и 16, за да се знае кое е компетентната юрисдикция, за да не може някаква юрисдикция да си приписва права, които няма право и а, е, трябва да се а, е, изпълняват а, е, решенията на Европейския съд. И отдавна ние се обръщаме към Европейската комисия да поеме своята отговорност, да играе ролята, която е нейната, т.е. да спазва, да наложи спазването на правилата на Брюксел А. А. И от години от години а, всъщност комисията не, не се подчинява на тези решения. И с тази резолюция ние още веднъж искаме да припомним а, на комисията, че тя е тази, която трябва да налага спазването на договорите и тази роля не трябва да се изпълнява така през пръсти. Благодаря ви. О, съжалявам а, някакъв телефон влезе в микрофона. Съжалявам много. Извинявам се. Никой от докладчиците в Сянка не пожела а, да вземе а, думата, така че давам думата на представителя на комисията. Имам предвид останалите докладчици в Сянка. Или госпожа Сети, може би, от комисията. Да, благодаря, госпожа председател. Аз съм Валерия Сети, е, координаторът на, към Комисията по правата на децата. Комисията първо благодари за ангажимента по тази тема във връзка с защитата на де, правата на децата. Три са основните момента в проекто резолюцията – Призовава се комисията да прави точни проверки, да събира данни. Ние повтаряме, че семейното право не попада в обхвата на европейското законодателство, но тъй като има регламент. Това е 71-и регламент. Той в момента се реформира, променя се, така че тогава вече и тези семейни спорове във връзка с децата ще попадат в обхвата на регламента. Що се отнася до призива да засилим обучението, да засилим и обмена на добри практики. Нека да кажа, че ние организираме такива обучения всяка година. Каним около 300 е, представители на държавите членки, които работят в сферата на правата на децата, за да обменят е, опит, е, добри практики помежду си, виждания за това как биха могли да се подобрят социалните услуги и работата на службите за защита на интересите на децата и младежите. Е, ние също е, гледаме на защитата на децата като на наша основна цел и е, обучението, взаимното учене, обмена на опити на добри практики е нещо много важно. Това е от общ интерес и е свързано с работата на службите Е, има е, една съдебна мрежа, която обхваща и гражданското право, и търговското право, е, и в рамките на мрежата се разработват насоки, инструкции, организират се двустранни срещи между представители на държави членки. И накрая по въпроса за съфинансирането и насърчаването на платформа за оказване на помощ във връзка с семейни спорове. Това може да стане в програмата за гражданство. Комисията го е правила през последните години, както и ние сме насърчавали, включително и сме подпомагали финансово системите за интегриране на усилията за защита на децата. Имаме и предложение, което вече е внесено, публикувано, по него се работи е, по наказателни е, процедури, които обаче също имат отношение към правата на децата и е, са свързани с семейното право. Има различни е, инструменти, е, да кажем, при международно отвличане, при медиация а, а, и защита на деца. Благодаря на представителката на комисията за тази информация. Предоставям думата на членовете на комисията. Петър би желал да каже нещо. Нашият основен а, е, проблем е, а, е, това, че в центъра на вниманието стои благото на детето. И когато смятаме, че а, е, е, благото на детето не е, е защитено надежно, е, могат да се получат някакви критични бележки, но това е всъщност нашето разбиране и службата за деца и младежи и Югентамт би трябвало да бъде представена естествено. Като че ли а, така се създава усещането, което а, насажда и нашата колега от а, Франция, че а, детето страда и а, не се зачитат неговите права. Но детето не може да бъде заявител а, в случая. Не става дума за, за двамата родители, които спорят помежду си а, и дали той или тя ще получи, така да се каже, родителските права, дали попечителството на детето ще бъде дадено на майката или на бащата, това е нещо, което се решава в съда. Югентамт в Германия се ръководи от е, всички правила, от законодателството, от конвенцията за е, защита на детето. Както казах, благото е, на детето, добро, добруването на детето е в центъра на вниманието и от тази гледна точка се решават и въпросите, свързани с родителските права. По време на един е, такъв съдебен спор, е, родителите като че ли е, в рамките на спора все повече се отдалечават един от друг и забравят всъщност дори за защита на интересите на детето. Страхувам се, че заявителят не е отразил съвсем коректно нещата. Не става дума само за практики на младежката служба и службата за деца и младежи. Става дума за едни процеси, съдебни процеси, които понякога много дълго се проточват, защото се обжалват от единия или от другия родител. Но в крайна сметка Брюксел, комисията не са компетентни. Те нямат правомощия по тези въпроси, които е, заявителят поставя на нашето внимание. Това би трябвало да се каже в края на резолюцията. Елеонора вече взе думата. Продължавате ли? Много сме закъсали с времето. Закъсняваме. Искам да се изкажа след като чух отговора на комисията, която повтаря пак този формален подход, за който споменах. И се питам този Европейски съюз на каква основа си изгради, ако не успеем да гарантираме не само защитата на малолетните на цялата европейска територия, защото много петиции подчертават този проблем по-специално за случая с немската, немското право, ако не успеем да гарантираме добруването на, наши, на нашите деца, каква, какъв Европейски съюз градим? И а, наистина това е късогледство страна на комисията. Тя трябва да налага принципите на европейските договори. Питера. pani przewodnicząca! От <clears throat> початку, jeśli chodzi o petycje w sprawach dzieci. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. Става дума за децата. В рамките на конфликта и това, което беше представено от едната страна, която участва в този спор, ние не познаваме съдържанието на решението на съда, защото лицето, което изготвя петицията, го пише по съвсем субективен начин. На базата на собствените си чувства, преживявания, виждане. Но какво? Ние нищо не знаем каква е позицията на другата страна. И според мен би трябвало от самото начало да, да видим първо какви са решенията на съда, за да може да имаме една ясна представа за всичко. Трябва да знаем също как приключва цялата тази съдебна процедура. Дали страните са вели вазивна жалба, как, към кои съдилища са обърнали. И само днес може да се основаваме на описанието на една си драматична ситуация – което знае, когато разберем как са минали нещата и когато нещата са описани не така драматично, а по-фактуално, дори да се забавят някои аспекти, които забравени с някои аспекти, които са примерно срещу този, който е писал петицията. и кои аспекти трябва да вземем под внимание? Мотивите представени от едната страна или да, да се опрем на, на, на чисто фактическите неща? Всеки представя своята ситуация по-драматично, като се надява да спечели един спор. Така че, за да може да се вземе решение, най-напред трябва да познаваме съдебните, съдебната процедура и всички факти по е, процедурата. И особено когато е произнесено едно, една присъда, за да се избегне да приемем една ситуация, която е описана в страх, Това е ситуация, която е описана чисто е емоционално. Но ние трябва да знаем точно как стоят нещата, обективно, каква е ситуацията и какво е, е съдбата на децата не могат да бъдат е, да, да почиват само субективни данни. Благодаря. Нека да приключим тогава. Резолюцията ще очакваме изменения до 1 октомври 3 часа след обед. А в политиката, както и в, при модата, по-малко понякога е по-добре. Следващата петиция 1018 е за обработка за инсталация за обработка на отпадъци посредством пиролиза в Словакия. Е, подателите на петицията са тук. стират се имената на двамата граждани. Ако могат те, ако може ли да ви видим, добре дошли, заповядайте. Общо имате 5 минути. Можете да се изкажете и двамата, но общо за 5 минути. vážená predsedkyňa vážení poslanci ďakujeme vám za možnosť byť tu na Уважаеми е, депутати, благодаря за възможността да участваме в вашето заседание. Става дума за е, екологичния парк Штурова. Ще продължа на унгарски, е, родния ми език. Пан Чупан, 3 nap állt през пролета на 2017 успяхме в рамките на 3 дни да съберем 8000 подписи за инсталацията за изгаряне на буклук, защото реално за това става дума, поне по определенията на европейското законодателство. За съжаление, това не е добър начин за обработка на отпадъците и ще има отрицателно въздействие в региона. Съответната БАТ технология единствено се използва в Европа, която също създава опасности и за инциденти е, Въпросния регион се характеризира и с доста заболяване на населението. От друга страна, това е един много красив регион с красива природа и красиви градове. Туризмът е много развит, защото има минерални извори. Освен това, е една и топлия регион. Тук има отличен климат за отглеждане на лози. И не може да се създава подобен завод за изгаряне на отпадъци, защото това ще унищожи всички възможности за приходи на населението, туризма, винопроизводството и други. Затова се обръщаме към вас с молба на базата на фактите, които предоставяме, да се разгледа нашето искане. Инвеститорът се опитва на всяка цена да изгради планирания завод за изгаряне на отпадъци. Ние искаме да предотвратим това тази инсталация ще има много отрицателно въздействие върху нашия живот. Искаме да запазим чистотата на въздуха и за бъдещите поколения. За мен напълно разумен искане е да запазиме природата за следващите поколения. И вие ли искате да се изкажете? Заповядайте. Благодаря. Благодаря, че приехте петицията да влезе в дневния ред. Става дума за много е, е, важна област, национален е, паметник. Това е първата историческа столица на Унгария. Абсолютно бяхме шокирани, когато разбрахме, че се планира подобен а, инсинератор а, в а, Штурово. Според нас тази инсталация от е, технологично гледна точка е доста спорна. Няма достатъчно сигурност, няма изготвена оценка на риска. Нищо, което да показва как ще се отрази изграждането на планирания завод върху региона. В никакъв случай не се използват технологии от най-високи стандарти – там в този момент с подобни технологии, които се предвиждат, се застрашава дори и живота на живеещите в региона. Местните власти в Естергон са се намесили в процеса от името на Унгария. Министерството на замеделието също е подготвило изчерпателна документация. През 21 век не, е, е, не би следвало да е възможно в един град, където живеят толкова много и хора от унгарски происход, да се изграждат подобни инсталации без да бъдат уведомени гражданите. Ние всъщност разбрахме за планирането случайно nálunk szerint a párkány égető, ezt állítjuk szembe eh, a több, eh, majdnem 8000 aláírással, ami összegyűlt, valamint eh, a magyar... Планира се да се създадат само 17 работни места. Не е кой знае колко много. Тартон. За нас е, това е недопустимо. Успяхме да съберем 8000 подписа против. Затова ви молим да ни помогнете да прекратим изграждането на завода за изгаряне на отпадъци. Отново обръщам внимание, технологията далеч не е най-добра. Извинете, обърках се. Давам думата на комисията, госпожа Микелсен. Благодаря. Благодаря за разясненията. Проектът е, изпълнява разпоредбите на директивата за оценка на въздействието. В момента се изготвя тази оценка и тя трябва да даде възможност на обществеността да коментира проекта когато се вземе решение и разрешение за изграждане, властите трябва да също така да получат уведомление за това по какъв начин е отчетено мнението на обществото. Така че това, което мога да кажа, е в момента се изготвя оценката за въздействие на околната среда и едва след това ще може да се кандидатства за решение. А ако обществото възразява, дори и окончателното решение ще може да бъде обект на възражение. Но нека да кажа, че инсталациите за изгаряне на буклук отговарят на много сложни и твърди условия за тепа на инсталациите и за това какви замърсители ще бъдат изпускани в водите, почвата и въздуха. И всички тези параметри се установяват преди да се изгради мощността. А, така е, това, което казахте, че трябва да се използват най-добрите технологии е задължение – но това не означава, че трябва да се използва една единствена технология. Ние не можем да задължим те... Е, операторите да използват определена технология. Те трябва да имат методология, която да постигне определени нива на емисии. В момента Комисията разработва за секторите, по които, е, ги, които са покрити от е, директивата, заключение за е, така наречените БАТ препоръки, т.е. най-добри налични технологии. В момента се изготвя първия проект от текст, ще бъде обсъден с заинтересованите страни. Отново и там имате възможност да, бъдете, да се включите в процеса. Предвиждат се по-стриктни нива за емисии за подобен тип инсталации. Документа ще бъде прият края на следващата година или началото на 2020. Както казах, там нивата за емисии ще са още по строги и, е, и съществуващите инсталации ще трябва да постигнат тези нива в рамките на 4 години. Тоест ще трябва да се модернизират. А ако е, съответната инсталация не работи към момента на излизането на тези е, препоръчителни норми, те ще трябва да се, е, да се да спазят новите норми. Така че ако се намесите на време, ще имате възможност да искате да инсталацията да се съобразява не само с настоящите норми, но и предвидените по-стрикни. Добре, сега давам думата на нашите депутати. Заповядайте. Пани председничка, budem hovoriť по словенски Chcem v prvom rade oceniť aktivity Оценяваме дейността и активността на носителите на петицията и отговора на комисията. Те оценяват по много удачен начин въпроса и благодарим за разяснението за бъдеще. След като огледахме материала и приложените документи, откривам пет момента, които трябва да бъдат коментирани. Първо, технологията. Не мисля, че трябва да подценяваме този момент. Второ, е, пропуските в съществуващото законодателство. Трето, туризма и замърсяването на е, околната среда. Става дума за много красив регион, където пристигат туристи от целия свят. Предвижда се това да стане е, обект от културното наследство на ЮНЕСКО. После мисля, че тук има конфликт между обществения интерес и интереса на индустрията. Ние би трябвало да се обявим и да подкрепим е, обществения интерес, а не интереса на инвеститорите. А също трябва да коментираме и факта, че властите не са в добър диалог с гражданите. За мен е много интересен факта, че хиляди са подписали петицията, независимо от коя страна на границата живеят. За това имам а, две предложения. Първо да изпратиме петицията на техническа комисия. Второ, да напишеме писмо на министъра на околната среда на Словакия и да чуем тяхното мнение за плановете и също да продължим да следваме какво се случва с приемането на новеното законодателство, за което коментира комисията. Затова предлагам да остане отворена петицията, докато не изясним тези въпроси и се надявам, че ще получим отговор от всички. След това ще имаме достатъчно информация да вземем добро решение. Now, Благодаря. Господин Хелвени, е, не знае дали произнасям правилно името ви. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да обръщаме внимание на фактите, не толкова на емоциите. Комисията по петициите, както и Комисията по околна среда, се занима с този случай. Инвестициите ще засегнат 20 000 тона отпадъци така че е, става дума за е, солидни количества е, отпадъци от градовете в този регион. Комисията би трябвало отново да се спре на този въпрос. Трябва да се проведат консултациите с всички заинтересовани страни и тогава ще можем да се произнесем по-компетентно. А що се отнася до а, фабриката за хартия, а, инсталацията за изгаряне в Словакия и в Унгария, а, да, много градове и селища изобщо ще бъдат засегнати от двете страни на границата. Но при всички положения техни техниката, технологиите трябва да бъдат е, е, лицензирани е, съгласно възприятите методи за лицензиране. В случая става дума за инсинератор, изпускането на токсични вещества в атмосферата е свързан с фактора на а, общ ефект или кумулативен ефект. Важно ли е да се постави въпроса можем ли по този начин, инсталирайки една подобна производствена мощност, в близост до границата между Словакия и Унгария да поставим под въпрос важността на здравето на хората и да рискуваме именно здравето на около 40 хиляди души, които живеят в този регион. Комисията не е сигурна, че става дума за сериозен въпрос. Аз смятам, че това е просто неприемливо. Има протести в региона, но тези възражения и протести просто не бяха чути до този момент от комисията. Става дума за типичен трансграничен случай и в този случай естествено ще трябва да извършим една много-много щателна проверка. Да, благодаря ви за това, което казахте. Винаги можете да сте сигурни, че е, Европейския парламент ще бъде в защита на околната среда. Нека да се върнем на заявителя, но Петър Яр желая да вземе думата. Една дребна идея и от мен. Имахме подобни случаи в които, да кажем, заявителите е, са твърдели е, по случайност разбрахме какво се изгражда там и какво се планира. И аз мятам, че е важно да кажем, че е, по отношение на трансграничните зони, действително не е регламентирано никъде, че инфо, е, задължението за информиране трябва да бъде и за двете страни има такива задължения за двустранно или взаимно информиране в случаите, в които става дума за строеж в защитена област, но може би малко прекалявам, но като че ли това става в момента така по осмотрение. Ако съм в добро настроение, ще информирам. Ако не, не. Винаги, когато се изгражда някаква инсталация в близост до границата в този трансграничен регион, който засяга населението и на едната и на другата държава, естествено това трябва да бъде уредено като задължение и за двете страни. Не можем да го ставим така само на добрата воля на този Йонси. Госпожо председател, много ви моля да поемем инициативата от страна на парламента да се регламентира именно задължението на държавите членки в случаите, в които става дума за изграждане на инсталации близо до границата, независимо от това дали става дума за природна защитена област или не. Благодаря, Петър. Не виждам други членове на парламента, които желаят да вземат думата, затова сега ще помоля заявителите най-много за две минути да реагират на това, което беше казано от членовете на парламента. Благодаря, госпожо председател. Още веднъж ще обърна внимание на нашето искане. Ние смятаме, че е, е, инсталацията за изгаряне е, противоречи на е, принципа защита на здравето, инвеститора не желая да се съобразява с никакви норми и ние настояваме за спиране на строежа, кой, тъй като предвижданата инсталация за изгаряне ще увреди нашето здраве и ще постави под риск живота на населението там. Благодаря на всички вас за това, което казахте тук и за усилията. Освен това бих искал да подчертая, че няма диалог между двете страни на границата. Очевидно, законодателството не задължава е, компетентните органи да е, се информират взаимно и е, в този случай става дума за опит за замърсяване. Да, това е трансграничен случай, тъй като водата, въздуха, почвата е, преминават е, и през границите. И това е много хубав символ, който иллюстрира европейския дух. Затова предлагаме коми комисията да остави отворена тази петиция. Ние междувременно информирахме още през януари комисията за тази петиция. Комисията ще представи писмено становище на комисията и ние ще изпратим писмо до словашкото правителство. Аз ще изпратим това писмо и до комисаря, който в крайна сметка представлява именно европейските институции, Европейския съюз. В писмото ще настояваме да се проведе ОВОС, оценка за въздействието върху околната среда на базата на установените вече норми и правила много стриктно ще следим дали проверката се извършва щателно и в съответствие с всички правила. И така, ако всички сте съгласни, благодаря за това, че бяхте тук и ви пожелавам да се върнете живи-здрави от дома в Словакия. А сега Преминаваме към констативните посещения. Едно посещение в Националния парк Донана, Андалусия, Испания, едно прекрасно място. Е, господин Чаки ще е докладва за него. Да, благодаря. Ще говоря на унгарски. Три дни изкарахме в е, е, по време на това посещение в Испания – Програмата бе много добре подготвена. Благодаря на секретарията за подготовката, благодаря и на съветниците и консултантите за работата, която извършиха. Срещнахме се с заявителите, с вносителите на петицията, срещнахме се и с представители на местните органи, компетентни органи в Севиля. Става дума за национален парк, който в момента възниква, който в момента се изгражда. Има екологични проблеми. Съществува риск околната среда да бъде замърсена. Това е единият сериозен проблем. Другият сериозен проблем е че водата в този регион на Испания представлява голям е, проблем. Водните ресурси е, трябва да се пазят, е, а, а не бива по никакъв начин да се пуска незаконно използване на водни ресурси. Също времено е, има незаконни водни ресурси, които са отнети, така да се каже, от други водни басейни, от други региони, за да се използват за целите на селското стопанство. И компетентните органи и представителите на испанското правителство заявиха, че трябва да се прекрати с използването, незаконното използване на водни ресурси. 350 Знакодаш folytat Кладенци бяха затворени, са затворени в миналото и това е всъщност една крачка напред във връзка с борбата срещу незаконните водни ресурси. И още един голям проблем. Националния парк Донана – Е, изграден именно в този регион, съгласно закона. Повечето от е, ресурсите вече са извлечени е, от земните недра, но тук проблемът е свързан с стратегически газови находища, които са свързани с тръбопровода между е, този регион на Испания и Африка. И стратегическите газови находища е, би трябвало е, всъщност, така да се каже, да отвеждат газ до парка и там в контейнери да се съхраняват ресурсите. Това е, е, ще бъде действително истинска катастрофа. Е, селското стопанство така и така също е много развито в този регион и е, е, почвата е с много добри показатели, много качествена, е, но Сълскостопанската дейност става и в рамките на националния парк, а за насъжденията е необходимо наводняване и ресурсите също се извличат от площа на парка. Аз мятам, че действително става дума за големи проблеми. Местното правителство, местните компетентни органи е, в Севилия споделят нашето становище. Е, междувременно вече имаше е, политически промени в Испания. В момента има и нов министър за околната среда. Той споделя тези аргументи, склонен е да ги приеме и ние се надяваме на а, а, промени в отношението на компетентните власти на основата на фактите, които сме изложили във връзка с тази петиция. Проучват се е, проблемите в този регион. Компетентните органи са активни. Основният и най-големият проблем е конфликтът между геологическите е, геолозите, на местно равнище и е, е, е, геолозите на национално равнище. става дума най-вече за двама експерти, които спорят помежду си. Освен това, става дума за земетръсна зона. Земетресанията, земетрес сенията могат да достигнат 3-3,5 по скалата на Рихтер, но а, това а, общо взето не се смята за а, голям риск. Според местния е, експерт обаче а, едно земетресение, макар и от по-малка степен, би могло да доведе до ерозия, до срутвания и до непредвидими последствия. Така че е, компанията е, използва е, определени трикове. Има 16 газови резервуара, които са групирани в 4 групи в определени е, така, места, е, но доста наблизо е, едно до друго. Неправителствените организации, както и жителите на Савилия, са против е, тези е, газови хранилища. Много. Е, така сложен проблем, който крие рискове. Посетихме на следващия ден парка, видяхме прекрасни места, видяхме и едно пресъхнало езеро. Но, както ви казах, междувременно вече има политически промени. Новото правителство в Испания е склонно да възприеме нашите аргументи, е, отговаря на всички въпроси. Така че аз съм изпълнен с надежда, че е, можем да подготвим един много сериозен доклад е, с съответните препоръки в началото на следващата година докладът ще може да бъде гласуван. И така благодаря на всички, които допринесоха за това констативно посещение. Благодаря на вас. Трябва да благодарим. Знам, че е била трудна мисията, господин Марселеси.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 un, un proyecto estratégico para el gobierno español, lo era hace unos cuantos años, ya no lo es. El único problema que tiene el gobierno español para poder deshacerse, vamos a decirlo. Установихме, че тази инсталация не е стратегически е, проект. Сега инвеститорите искат компенсация за това, че тя ще бъде отстранена. Трябва да подкрепим правителството и да му дадем възможност да се справи с проблема, включително и с проблема с компенсациите. Както казах, определено делегацията имаше възможност да окаже въздействие. Освен това, видяхме, че и местните власти са много ангажирани с темата и централните. Европейския парламент може да намира начини да ускорява процесите, включително там процеса за търсене на водоисточници. И в такъв смисъл искам да подчертая колко полезна беше визитата ни. Докладът ще подкрепи много, ще бъде от голяма помощ за подалите петицията. Благодаря. Не виждам други заявки за коментари с сега ясно чухме какво се е случило, какво не се е случило. Също в Германия имаше подобна мисия. Също господин Чаки е,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 точно тази мисия беше малко късна, но се радвам, че другите бяха на време. Много добър е резултата. Мога да подчертая само, ще подам компромисни изменения, за да подсиля един момент. Аз лично бях шокирана, че нямаше инициативи за така да се посрещнат предизвикателствата в бъдещето, те ще продължат да се използват кафяви виглища. И като се има предвид колко огромен социално-економически шок е било съединяването на двете части на Германия и последиците за економиката бях действително смаян но от е, усилията, които се е, полагат. Uh, uh, uh, Знаем за проблемите и с замърсяването там и за въздействието върху обществото там. Аз лично смятам, че трябва да настояваме да има и повече информация за бъдещето на този регион, да не седим само и така и да даваме пари за подобряване на остарели технологии, за примерно добив на кафяви въглища, защото това е най-лошото, което може да се направи по отношение на енергетиката. И обръщам ви внимание, ще се опитам да изляза с едно изменение и се надявам, че ще го подкрепите. Защото ние в края на кращата имаме отговорност към гражданите в бъдеще, не само сега. Благодаря. Срок за изменение по препоръката, която е само на английски, е 26 септември, 3 часа. Сряда. Сряда след обед. На 9 октомври ще гласуваме. Комисията иска ли нещо да коментира? Благодаря. Ще разгледаме проекто доклада и препоръките, особено препоръка 6 за прилагане на законодателството за околната среда, рамковата директива за водите, за подпочваните води и други ще дадем писменото си заключение, след като направим съответната оценка. Благодаря. Приключваме с тази точка и продължаваме. Сега ще коментираме друга е, посещение през май в Магуста, Кипър. Докладът ви е предоставен. Аз оглавявах е, тази делегация, която беше съставена от пет пълни членове и трима заместници. Имаше и представител на комисията, който сега а, ни а, е тук и в залата. Добре дошъл. Има много материал в е, доклада, който изготвих. Той е изцяло фактология. Преди 10 е, години Комисията по петициите също е изпратила е, делегация в Фамагуста. И единственото, което искам да коментирам сега, е, че е, вече няма време, трябва да се намери изчерпателно така, решение. А, хората от двете страни на границата забравят как да живеят едни с други, забравят езика си, растат нови поколения и мълцина помнят какъв е бил е, Кипър преди 1974 година, когато е, островът бе обект на инвазия. Нека не забравяме, че това се случва в центъра на Европейския съюз. Много деликатна беше мисията, така да кажа, емоционална, а и също много наситена с информация много успешно посещение и препоръките съвсем ясно водят към извода, че Турция изцяло пренебрегва резолюциите на Европейския парламент и е време малко да бъдем по-категорични в препоръките сега призоваваме Европейската комисия и Върховния представител за външна политика, съвета и страните членки да излязат с нова резолюция за е, съвета за сигурност на ООН, в която да настояват за политически и економически санкции срещу Турция заради акта им на агресия в е, Европейския съюз трябва да изти, изтъкнем, че това е в е, противоречие от е, е, с резолюции 550 от 84 и 789 от 92. Много изчерпателна резолюция и препоръка. Говорихме много по темата. И сега Виждам, че мнозина искат да се изкажат. Сега първо по правилата давам думата на господин Папида, Пападакис. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για άλλη μια φορά να σας συγχαρώ και εσάς προσωπικά για την άψογη διοργάνωση. Благодаря ви много сърдечно за е, чудесната организация на посещението в Магуста. Знаете, че е, сме пряко засегнати и интересът ни е, е не, много силен. Е, препоръките в доклада трябва да бъдат е, осъществени. Фамагуста е европейска тема. Е, И е, разискванията трябва да се проведат и в е, съвета, е, тъй като е, Европейския съюз се опитва е, да осъществи още по-тясно сътрудничество с Турция и да предоставя средства на тази е, страна. Жителите е, на Фамагуста, които са прокудени от е, тази зона, от квартала, в който са родени и са живяли, трябва да получат отново е, своя квартал, своите къщи. Темата трябва да се разгледа в е, Европейския съвет. Благодаря. Благодаря ви, госпожо председател. Първо на вас трябва да благодаря за това, че ръководихте е, делегацията по време на посещението в Фамагуста. Благодаря и на всички членове на делегацията. След като чухме е, това, което казахте, е, ни става ясно, че сте разбрали много добре не само е, кипърския въпрос, е, но и за какво става дума в тази а, заградена а, зона в Европа, истински анклав. Благодаря и на вносителя на петицията. Дълги години се опитваме да намерим решение и не можем да се придвижим напред. много хора потърсиха контакта с нас по време на посещението ни, макар че беше работен ден, не е чак толкова лесно да оставиш работата си. От инвазията десетилетия вече изминаха. Имаше толкова много посещения, толкова делегации, толкова инициативи и опити за решаване на проблема, които обаче не можаха да намерят решение на проблема, най-вече на решение на проблемите на бежанците, които трябваше да бягат от къщите си, от квартала си и сега живеят като беженци в рамките на Европейския съюз. Трябва да поискаме естествено и в комисията, от комисарите, от председателя на комисията да посетят фамагоста, за да видят какво става там на място. Европейският съюз е, трябва да осъзнае факта, че става дума за е, европейска територия. Невероятно е просто да е, си представиш, че Турция държи тези хора изолирани от Европа един град, който е важна част не само от територията на Европа, но и на европейската култура и цивилизация, е изолиран от Европа. Не бива да допускаме това. бившите е, жители на този квартал на Фамагуста е, е възможно, ако спрем до тук с изготвянето на доклада, да кажат, да, добре, посетиха ни, чуха ни, изготвиха си доклада и с това се приключи. В никакъв случай не бива да го допускаме, трябва да продължим. Благодаря. Благодаря много. Господин Мавридис има думата сега. Ще се опитам да не повтарям това, което колегите вече казаха. Нека е, да допълня само някои елементи. Естествено, ние ви благодарим. И на вас лично, госпожо председател, и на всички колеги, които са пътували е, в състава на делегацията, защото там на място са успяли да е, придобият преки впечатления. Става дума за една територия, която е окупирана от Турция. Близо до Кериния в Северен Кипър има подобна ситуация. Аз лично посетих Кериния и видях, че къщите на хората са окупирани против... незаконно от турски граждани. Трябва да продължим с усилията във връзка с тази петиция и констативното посещение. Трябва да покажем на европейските граждани в Кипър, че се опитваме да покажем пътя за намиране на решения. Трябва да стане ясно какви са не само слабите места в Европейския съюз, но къде са и силните е, места, къде са плюсовете на Европейския съюз, а именно възможността свободно да се обсъждат е, проблемите на гражданите и същевременно хората да могат да се върнат в е, къщите, които са им взети. Ние вярваме на Евро... Европейския съюз, ние сме убедени европейци, ние вярваме в силата на европейската култура и смятаме, че европейския гражданин би трябвало да получи много повече внимание, отколкото до сега. И в това число и гражданите на Фанагуста. Прочетох много внимателно вашия доклад. Турция очевидно не желая да спазва резолюциите на ООН и смята, че вълнагостта в крайна сметка ще остане завинаги, така да се каже, под нейно владение. Какво смятате вие, госпожо Викстрам? Защо турските е, е, лидери там на място не ви е, приеха, защо не проведоха разговори с вас. Е, благодаря. Господин Христофаро има думата. Благодаря. Аз ще повторя горе-долу каквото казаха останалите но действително не можем да не изкажем благодарност. Изключително важна беше визитата. Тя определено стигна до сърцата и душите на кипърските гърци. Вие видяхте е, трагедията на хеленизма, която вече е, цари там от 44 години. Засяга гърците не само в Кипър, но и навсякъде. Вие положихте много усилия, много е, настойчивост и отново е, става ясно, че Фамагуста е люка на европейската култура, е европейски град. За това искам да ви благодаря. Благодаря и на вносителя на петицията. Той е изгубил имота си и 44 години вече продължава да се бие за правата си. 200 хиляди бежанци е, живеят в европейс... европейски бежанци живеят в Европейския съюз на различни места, включително и в свободната част на Кипър. И е, ежедневно ни питат какво прави Европейския съюз за бежанците от Кипър. Ние сме европейски бежанци. Катастрофата, която бе нанесена на а, тази страна, какво правим за нея? Какво правим за нарушените човешки права? Евродепутатите имаха възможност да видят а, ужасните последици от а, турската окупация. Проблема с фамагуста може да бъде решен за един ден, но това не се случва. И страната, която отговаря за това, продължава да с окупацията. Властите всъщност налагат закона на най-силния, закона на джунглата. Европейският съюз не може да остава безучастен, независимо дали става дума за страна членка на Европейския съюз или на трета страна. Не можем да си затваряме очите пред такова нарушаване на човешките права. И в момента турски риболовни кораби вкарват бежанци в Европейския съюз, като нарушават териториалните води на Гърция и на Кипър. Просто прилагат правилото на този, който е най-силен, който има най-силните оръжия, си правят каквото си искат. Америка наложи сериозни санкции на Турция – и мисля, че и Европейския съюз трябва да го направи. Трябва да покажем, че сме силни и сме готови да защитаваме правата на европейските граждани, било то по въпросите с фамагуста или и другаде. Видяхте каква е трагедията, знаете как, какво означава фамагуста – за всички нас и за бежанците от е, Кипър. Трябва незабавно да се е, вземат някакви мерки. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Έχουμε επισκεφτεί μαζί την Αμόχωστο αρκετές φορές και... Благодаря. Посещавали сме в Густа на еднократно от 2004 година и моят колега идва в Европейския парламент с собствени средства, за да за... постави проблемите. Проблема на Кипър не е само проблем с имотите и с фамагуста. Става дума за история от хилядолетия, която се заличава. Нека да ви обърна внимание, че преди няколко години Турция си позволи да ни задържи, изреждат се на имената на няколко души, само защото влязохме в е, Фамагуста. Бяхме арестувани. След това Европейския парламент излезе с декларация и резолюция. Резолюцията бе прията с огромно мнозинство. В нея се казваше, че крайно време да се приключи това, което се случва там. Темата бе повдигната и в комисията по петиции. Ако помните, на първата а, заседание на комисията от новия мандат говорихме отново за Фамагуста. Много малко депутати разбират колко сериозен е проблема. Турция действа много активно а, и в посока на лобизъм. А, водат евродепутати, а, които после заемат тяхна страна. Но нека не забравяме, че има резолюция на ООН от 1977 година, която призовава за връщането на Фамагуст. Освен това, ние имаме морално задължение към културата, историята, цивилизацията, да се борим за това градът да бъде върнат на своите обитатели. Реакцията е нелепа, напълно разпокъсана от страна на международните институции, а хората от града са напуснали е, и града и острова, мнозина от тях вече не са между живите. Но в края на кращата този град трябва да се върне на своите жители – Господин Мариас. на αναφέροντα, τον κύριο Λοΐζο. Да, благодаря. Благодаря на вносителя на петицията за битката, която води. Естествено, не сам, заедно с всички жители на Фамагуста, с, бих казал, подкрепата на кипърските гърци. Ние тук в нашата комисия взехме правилно решение. Имам предвид решението на координаторите, че това посещение трябва да се осъществи да, естествено, че имахме възможност и да прекараме приятни часове, е, е, приказвайки помежду си, но имахме възможност е, да обсъдим в детайли всичко това, което вносителят е изложил в петицията. Имахме възможност да разберем и да видим за какво става дума за един призрачен град в обединена Еврома, Европа. Е, един град, е, в който е, квартали са завзети от военни и окупационни сили и никой не може да влезе там в съответните зони или квартали. В Европейския съюз има и а, уредени и права на трети държави. И, и, и а, ние се стараем да бъдем лоялни и коректни, но ето, че сега става дума за трета държава, именно Турция, която потъпква принципите и ценностите на Европейския съюз с, с крака. А, повече от 30% от територията на Кипър е окупирана. Хората са прокудени от местата, в които живеят, от родните им места и живеят като беженци в рамките на Европейския съюз. В крайна сметка и това са беженци, които имат огромни проблеми, както и останалите беженци, които са на други места в Кипър или в е, Турция. Ние знаем, че става дума за военна окупация, ние знаем, че е, при всички положения трябва да се опитаме, след като имаме и общо решение, е, да е, направим нещо повече за тези хора. Трябва темата да влезе в дневния ред на парламента. Вие самата, госпожо председател, активно участвахте в разработването на текста и аз мятам, че нещата действително са озрели да влязат в пленарна зала на парламента. Трябва съвсем конкретно да говорим. Трябва да бъдем особено настойчиви и да поясним за какво става дума. Това е една абсолютно легитимна процедура ние имаме вече един е, доклад, е, би трябвало да е, подготвим и резолюцията. Не е правилно да ограничим нещата единствено до комисията за петиции. Трябва да огласим проблемите, трябва да призовем ръководителите на държавите, е, на правителствата в Европейския съюз, госпожа Могерини, комисари, е, представители на Европейския парламент да посетят в Магуста, за да видят за какво става дума на място. Така ще упражним действително натиск е, върху Турция и върху тази е, незаконна политика по отношение на Кипър е, и окупирането на части от Кипър и най-вече на части от Фамагуста. Това е начина да спасим тези хора от инвазията на турските военни. Госпожо председател, много ми се ще да вземете при сърце едно такова предложение, за да можем да проведем в пленарната зала в Страсбург истински разисквания. Благодаря ви. Благодаря. Така, струва ми се, че приключихме с списъка на желаящите да вземат думата и много е приятно, естествено, да слушаме гръцки език тук в залата. И нека да поканим сега и вносителя на петицията, петицията да каже какво мисли. Ясни са нашите препоръки. Съжалявам много, никога няма да мога да произнеса правилно името ви. Аксендио се казва господинът. Заповядайте. Нека да ви благодаря отново, че ни придружавахте в окупираната част и в Вероша. Никога няма да забравим всичко, което видяхме там, какво си говорихме пред е, вашата къща, как е, вие се надявате, че като законен собственик е, да можете да се върнете в нея и, както ни обещахте, да ни поканите на вечеря. Разбира се, ще ви поканя не само на вечеря, а на огромно партии, ако някога това се случи. Е, госпожо председател, искам първо да благодаря е, на вас лично и на всички депутати, е, които участваха в тази мисия. Благодарности и на цялата парламентарна комисия за заетата позиция по а, проблема, който а, повдигнах още през 2004 година. 14 години вече идвам в комисията, за да ви информирам за случващото се в моя роден град и в моята къща. Ние искахме да обърнем внимание на едно престъпление, което се извършва в нашата страна от 1974 година. Нарушаването на елементарните човешки права. Това продължава и до днес. От август 74 аз съм бежанец. От 44 години вече съм бежанец. И сега от, отглеждам и още двама бежанци, моите двама сина – това е. Това е положението в Кипър в момента. И то бе предизвикано с сила, без пардон, употреба на сила. Всичко това се случва на европейска почва. И нашата петиция стига и малко по-далеч, госпожо председател. Когато за първ път се обърнах към Европейския парламент, цитирах и декларацията на Шуман. И поисках депутатите да си припомнят едно, а именно, че Европа няма да бъде изградена за един ден или по един план, но ще бъде изградена посредством солидарност по проблемите, които ни обединяват. Иначе, и именно това се опитваме да постигнем в магуста. Да дадем възможност на обитателите на града да се върнат в законните си жилища, да им дадем възможност да си сътрудничат, да развият от, от взаимоотношенията си с кипърските турци, които все още живеят там, за да можем да установим а, соли, солидарност на този остров. И вие казахте, че ние сме забравили как да живеем заедно. Абсолютно има възможност, обаче има шанс в Фамагуста да го направим. Ние сме готови и искаме да си сътрудничим с кипърските турци, които са толкова много граждани на Кипър, колкото и ние. И ние сме европейски е, бежанци. Няколко години живяхме и в палаткови лагери. Сега вече успяхме да изградим къщи, но нека не забравяме, че нашите родни домове са от татък границата. Имаме покрив над главата си, но дума ни е окупиран. И то по най-жестокия начин. Всеки ден сме свидетели на това, че тези къщи се разрушават. Искам да ви благодаря за това, че в препоръките включихте това, което ви помолих, а именно, че когато се нарушава международното право, международната общност трябва да наложи санкции. Благодаря ви за това, че приехте моето предложение. Аз лично се надявам, че ще бъдат наложени санкции на Турция. С удоволствие ще посрещна всеки от Европейския парламент, който иска да посети Кипър и Фамагуста. И молбата ми към всички вас е една. Когато приключите работата си тук в Брюксел и Страсбург и се върнете от дома, като вървите към къщата си и отваряте вратата си. Спомнете си за моята къща, за моя дом, който сега е окупиран. Защото и аз искам да мога като вас да се върна в своя дом. Всеки ден, когато свърша работа, да мога да се връщам. Това е мое право като европейски гражданин – което ми бе отнето, което бе отнето на мнозина граждани на Фромагуста и на кипърските бежанци. Това е, е проблем, който трябва да бъде решен. Благодаря. Благодаря. Нека отново да подчертая, че не смятаме, че да се запазва статуквото е вариант. Надяваме се, че ще дойде ден, когато вие заедно с всички други ще може да се върнете от дома си. Европейската комисия е представена тук. А, бих искала да я ви дам възможност да коментирате доклада. Вие сте чели и доклада на мисията. Неговият формат е различен от е, предходни. Само една е препоръката и бих искала да чуя как реагирате вие на нея. Um, uh, Благодаря. Връщането на квартала Вароша в Фамагуста е един от ключовите елементи от устойчиво и справедливо решаване на проблема в Кипър. Тези преговори, ако се подновят, ще бъдат водени от интересите на Кипър. представителите на двете общности би следвало да преговарят помежду си, защото това е най-бързия и най-ефективен начин за разрешаване на всички проблеми. Освен нашия ангажимент да подкрепяме този процес, ние сме готови да осъществим и политическа и техническа помощ за двете общности, а и ООН, за постигане на изчерпателно решение на кипърския въпрос. Работим за е, мерки за изграждане на доверие, така както са предложени от двете общности, включително и за квартала Варош. Какво, нека да ви кажа какво правим сега за новите гранични пунктове. Има още нерешен въпрос за разполагането на военни постове. Там, що се отнася комисия, до този проблем, комисията нееднократно е заявявала, включително в годишния доклад за Турция – че Турция е готова да работи за решаване на кипърския проблем в рамките на ООН на базата на резолюциите на съвета за сигурност. Благодаря. Благодаря. Има ли други изказвания? Господин Шоутес, вие присъствахте на посещението. Благодаря. Колегите от Гърция и Кипър бяха много активни и не мисля, че имам какво да добавя. Абсолютно се надявам нашата визита да не е последната и че ще продължим да оказваме натиск на различните органи, не само в Европейския съюз, но и на международно ниво, да направим всичко необходимо, да върнем къщите на тези хора. Защото ако искаме да защитаваме европейските ценности, трябва да продължим да действаме в тяхна помощ. Благодаря. Господин Мавридис, си, вие ли искате да коментирате? Няма микрофон оратора. Искам да получа въпрос, отговор на моя въпрос но и не мога да оставя без е, е, коментар към думите на комисията. Много съм разочарован. А, ние имаме същото желание, което каза и е, комисията, но тук днес става дума за прилагането на две резолюции на, на съвета за сигурност за Фамагуста и Вароша. Как да се реши въпроса за връщането на Фамагуста на законните и собственици. Ето такава позиция трябваше да заемате, а не да говорите общо за преговорите между двете а, общности в ТИТИП. Да, аз бих предпочела доклада, можех да предпочита различна структура на доклада, но избрах настоящата. Можете да го получите и по електронен път, имате го и в папките си. Аз изготвих доклада, той е изпратен всички, до всички членове на делегацията и с радост ви уведомявам, че е, във всички политически групи имаше пълно единодушие за съдържанието. И не, се, не променихме нищо по отношение на единствената препоръка, която застъпихме в него. Политически това е много далече стигащ доклад. Не очертаваме отделни случаи, можем да добавим още много. По фактите мога още много да говоря как се чувствахме от това, че стоим пред е, врати и е, около нас е, обикалят турски военни. Безкрайни неща мога да говоря. Но предпочитам да не раздухвам конфликта, предпочитам да намерим друг начин. И имаше пълна подкрепа от политическите партии за моя подход. Тук обсъдихме нещата и трябва да работим за нашата цел, а именно да се върне вароша на законните и жители почти 45 години след инв... окупацията на Турция. Това се опитваме да направим, това се, е, се опитвали да направят и много други инициативи на международно ниво, три европейски председателства. Също имаше от 2014 план за Фамагуста, за обща сделка за връщане на Фамагуст. Но нищо до сега не е постигнато няма никакъв успех. Мисля, че е крайно време да увеличим натиска, да се обърнем към председателския съвет, да искаме от тях да предприемат още една стъпка. Защото когато препратиме въпроса в съвета, да се обърна към австрийското председателство. Ще дойде и при вас този въпрос. И ние ще увеличим натиска. Освен това, измененията по препоръката трябва да се подадат до 28 петък тази седмица в 3 часа. И ще гласуваме в е, комисията на 21 ноември. Това е. Сега изведнъж всички искат да се изкажат. Имайте предвид, че няма да има превод. Нека да кажем, че тук е и заместник кмета на Фамагуста и членове на Общинския съвет. Добре ще е да им дадем думата. Ако не, поне да отчетем тяхното присъствие. Να αφήσουμε και ανοιχτή την οψιόν, το Господин Мариас, съвсем накратко, Смятам, че тази възможност трябва да остане отворена, за да видим как ще можем да координираме нещата и да вземем решение във връзка с предлаганата от вас резолюция, която да влезе в пленарна зала. Съгласни ли сте така да процедираме? Добре, чудесно. а на всички дошли от Кипър от името на вносителите. Желая много приятен път към едно от най-красивите места в Европа. Благодаря на секретарията преди да приключим с тази точка секретариатът и тук, и по тази тема свърши прекрасна работа. Благодаря много за подготовката на констативното посещение и на проекта на доклад. Заместник кмета на Фамагоста е тук. Много са гостите ни от Фамагоста. За съжаление, не на всички можем да дадем думата. Кипърските членове е, е, в е, тази комисия обаче говориха достатъчно и да, не гръцките членове на комисията, а представителите на Кипър в Европейския парламент. И така, нека да преминем към следващата точка от дневния ред. Аз съм докладчик по следващата точка и естествено трябва да обсъдим заедно с вас доклада. Най-важното, което сме свършили през миналата година, диалога с вносителите на петиции, не само в рамките на преките контакти, но и чрез имейли, размяна на писма, околна среда, е, е, рискове за околната среда, за въздуха, почвата и така нататък, е, правата на деца, свободното движение на граждани, социални въпроси, условия на труд в някои държави членки бяха в центъра на вниманието ни през 2017 година. Някои от действията, които предприехме и разискванията бяха в пряка връзка с останалите комисии, най-вече тези, които се занимават с правни въпроси. Сътрудничеството беше много добро. Петинет, мрежата и портала бяха стартирани. Е, това е една много добра е, възможност е, за работа, която доказа своята ефективност. И аз се надявам, че по този начин ще продължи и следващата комисия през следващия легислатурен период. Благодаря и на комисията за много доброто сътрудничество през изминалата година. Една голяма част от петициите, е, които получавахме, е, бяха изпращани до комисията и е, реакцията на комисията се получаваше във все по-кратки срокове, за което много благодаря подчертавам е, необходимостта да работим заедно по този доклад. Е, моя план е, е през декември тази година в пленарна зала докладът да бъде гласуван. И така, сега давам думата на докладчиците в сянка, на членовете на комисията – ако някой от е, кипърската делегация би желал да разговаря с мен, аз ще бъда е, при вас след е, няколко минутки. Господин Шотес, благодаря, госпожо председател. Тъй като съзнавам, че трябва да проведете разговори с представители на кипърската делегация, ще бъда кратък. Благодаря ви за работата по този доклад. Но все пак се налага да направя някои критични бележки по някои от текстовете. Е, преди този доклад е, да стане достояние на всички членове на ЕПА. Трябва е, да заострим вниманието към най-важните, реалните въпроси. Все по-малко петиции получаваме през последните години. Не съм сигурен, че това отразява подобряване на ситуацията в европейските държави членки. Насилието, нарушенията на правата на човека продължават да бъдат проблем в някои части на Европейския съюз и може би хората все още не осъзнават наличието на този инструмент, внасянето на петиция или не се доверяват на нашата комисия и на компетентните органи в Европейския съюз. всъщност е, петицията би трябвало да бъде един важен инструмент за гражданите, които да го използват във всички държави членки на Европейския съюз, за да ни информират за всичко, което се случва в различните страни и региони. но а, имам усещането, че заявителите е, изчакват е, твърде дълго преди да получат отговор, преди нашата комисия да реагира на внесената петиция. Това е, разочарова хората и буди известни съмнения относно ефективността на този инструмент е, и ефективността на европейските институции изобщо. Е, по този начин се подкопава доверието на гражданите в Европейския съюз. Аз мятам, че можем да заострим вниманието си, да сенсибилизираме е, гражданите в това отношение – да направим по-популярна нашата комисия, е, която се занимава с петициите, е, като предлагаме едни съвсем ясни и бързи отговори. Е, от една страна тук се цитират цифри за допустимост, недопустимост, но ние виждаме, че в някои случаи става дума и за политически решения, тъй като понякога петиция се обявява за недопустима на основата на определено мнозинство между политическите групи, постигнато в резултат на гласуване. Това е естествено едно неприятно и нежелано усещане, което буди понякога нашата практика, тъй като поставя под въпрос върховенството на закона. Благодаря ви. Благодаря за вашето изказване. Господин Мариас има думата. Благодаря. Поздравявам ви за този доклад, който сте представили. Това е, е една от най-важните теми за е, следващата година. Ние ще внесем е, предложения за изменения, за да подобрим доклада, но в общи линии посоката е правилна. Ще подчертая тук три аспекта. Сътрудничеството на комисията за петиции с Европейския омбудсман – това е много важен момент. Така показваме, че ние всички се стремим е, в различните институции да защитим е, правата на гражданите. И естествено, винаги, когато има злоупотреба или нарушение, омбудсманът трябва да взема отношение. Е, с господин Тимерманс сме говорили за това как можем да насърчим гражданите да бъдат по-активни в рамките на Европейската гражданска инициатива? Именно а, наша задача е да покажем а, колко важно е гражданите да а, познават правата си и да могат активно, непосредствено да участват в взимането на решения. Ние виждаме, че в рамките на Брексит това вълнува е, гражданите. Е, британските граждани имат възможност да идват тук, е, да изложат своите проблеми в Комисията по петициите, да потърсят нашия съвет и нашата помощ. Ето това е много важно, което трябва да стане ясно на всички граждани, критичните граждани, тези, които имат повод за оплаквания, биха могли по този начин да кажат мнението си. Е, ние знаем, че в контекста на Брексит се оформиха две основни групи в населението. Едните, които подкрепят е, излизането на страната, други, които не подкрепят. Тези, които остават в Европейския съюз, имат тази възможност гласът им да се чуе дали са съгласни гражданите с политиката на, на своите държави, на държавите членки, това става ясно тук, по пътя на петициите. Благото на децата, интересите и правата на децата, това е една тема, която м, става очевидно все по-важна и по-интересна за гражданите. В Испания имахме е, петиция във връзка с кражбата на е, новородени е, по време на диктатурата на Франко, но и след диктатурата на Франко. Една болезнена тема, която вълнува много граждани не става дума само за взаимно признаване или за свободно движение на граждани. Е, става дума за теми, които действително вълнуват всички граждани и ние трябва да им обръщаме особено внимание. Господин Форти от името на комисията. Uh, Благодаря, няма да отнема много време. Нека да подчертая, отново колко важна е работата, която вършат членовете на вашата парламентарна комисия, за да изграждат мостове между европейските институции и гражданите. За нас това е изключително важна работа, която допълва други инициативи. Вашата работа определено е много положително. Що се отнася до доклада, предварителните ни коментари са, че приветстваме факта, че споменавате ред теми, свързани с практическите условия на сътрудничеството между комисията и парламента – аз отговарям за вашата комисия и мога да потвърдя, че сме в отлични взаимоотношения. Опитваме се да подобрим и сроковете, и качеството на нашите отговори. И нашия първи заместник председател на комисията ще потвърди, че работим за това да подобряваме отговорите на вашите въпроси. Действително има общи теми, околна среда, хуманно отношение към животните, закрила на, дъщ... на децата, Брексит, споделяме е, е, позициите си по други още е, обсъждаме с парламента тълкуването на хартата за основните права. както и случаята е за нарушения. Там трябва да сте наясно, че се опитваме да постигнем равновесие между правилното приложение на законодателството, но и да дадем възможност на тези, които не могат да го приложат незабавно, да имат своя шанс. да Разговаряме с страните членки особено с тези страни членки, които няма да могат да изпълнят изискванията, да ги чуем. Тоест, диалогът се осъществява с цел да се запазят правата на всички страни. Отново повтарям, оценяваме много високо вашата работа до голяма степен работата ви е не само по петиции, но и по мисии за установяване на факти, за да се чуят гласовете на е, представляващите страни. Благодаря, нека да очакваме и още по-добро сътрудничество в така, подхода към следващата ни година. Половин минута имаме, колеги. Края на из... за измененията трябва да бъдат подадени на 27.3 и 3 часа. Приятна вечер. На 21 ноември гласуваме.